за максимум 15 минути. Заповядайте. You, Много се радвам, че съм тук пред вас като кандидат за комисар за международно развитие и сътрудничество. Политиката в областта на развитието е част от външните дейности на Европейския съюз. Една неразделна част от е в дългосрочен план да се предприемат мерки за Елиминиране на бедността. Солидарността е една от основните европейски ценности. Е, трябва да правим солидарност е, към хората, които живеят с по-малко едно евро на ден и към онези, които е, рискуват живота си, за да стигнат по някакъв начин до европейския бряг в лодки, които често стават техните ковчези. Трябва да правим солидарност към жените, жертви на насилие към децата, войници. Важното е партньорствата да са основани на взаимен интерес. Когато има тероризъм в Африка, това представлява пряка заплаха за Европа. Когато се увеличат търговските обеми и се подобри възможността за работа на частния сектор, това е добро, добре и за Европа. Европейския съюз е най-големия донор в е, е, света, най-големия източник, извинете, на помощи за развитие и то е, чрез партньорства, чрез технологии, чрез иновации, инвестиции, предприемачество и е, един от основните действащи лица в глобален план по отношение на за политика за развитие. И ако аз бъда избран за комисар, ще поема отговорността Европейския съюз да продължи да играе тази водеща роля. Това ще е важно за следващото десетилетие, за периода след 2015 година и преговорите след Котону. И с това стигам до първия си приоритет, а именно една амбициозна рамка за периода след 2015 година настоящите цели за развитие на хилядолетието доведоха до насърчаващ напредък по отношение на елиминирането на бедността, на намаляването на бедността. Те насърчиха действия от международната общност и в рамките на по-малко от 10 години бедността бе намалена наполовина. Има по-малко хора, които си лягат гладни, по-малко деца, умират от предотвратими заболявания повече деца, особено момичета, ходят на училище. Можем да се гордеем с това, но а, все още има какво да се направи. Една жена в Африка има 29 пъти по-голяма опасност да почине при раждане, отколкото една майка в Европа. 750 милиона души по света няма достъп до питейна вода. 3 милиона деца годишно умират поради недохранване. В а, Азия и Латинска Америка а, нещата се развиват малко по-добре, но в Африка, на юг от Сахара, а, има 120 милиона повече а, души, които живеят в абсолютна бедност, отколкото а, преди 20 години. Новата рамка след 2015 година трябва да бъде насочена към социалното измерение, економическото измерение и екологичното измерение по начин, който да постигне достатъчно добро равновесие между тези измерения, чрез зачитане и на правата на човека, равнопоставеността, демократичните стойности, върховенството на закона, както и мира и сигурността. Би било ще бъде е, голямо предизвикателство всички тези елементи да се включат в една единна, универсална и всеобхватна рамка, която да бъде прилагана към всички страни, и бедните, и богатите, но това е едно предизвикателство, с което трябва да се захванем. Новата рамка ни дава една уникална възможност да координираме глобалните усилия за по-добро подпомагане на развиващите се страни чрез устойчиви и приобщаващи общества, а, които поемат а, отговорност и за своите усилия. Най-добрата услуга, която може, може един човек да направи на друг е не да му се похвали, не да му, не да му се похвали колко е богат, а да му покаже той какви богатства има. Важно е също така, както ще се прилага тази рамка и съм напълно съгласна с председателя Юнкер за това, че всички държави членки трябва да инвестират поне 0,7% от своя брутен вътрешен продукт в помощ за развитие и да се положат повече усилия за целите за развитие на хилядолетието. Държавите членки трябва да изпълнят тази цел в 2015 година. Но напредъкът все ще още не е задоволителен. Действително Европа преживя економически е, затруднения през последните години, но насречавам държавите членки да изпълнят това свое, този свой ангажимент. За да може помощта да бъде възможно най-полезна, трябва да направим всичко възможно да се работи ефективно, да се координира дейността, да се допълват различните усилия. Също време на партньорите трябва да увеличат а, а, рес, националните ресурси чрез а, ефективни системи за данъчно облагане и чрез борба срещу избягването и укриването на данъци. Трябва да включим всички партньори в развитието на економически растеж и заетост. Трябва да работим и с частния сектор, и с гражданското общество, и с всички хора в съответните страни. Само чрез глобално партньорство ще успеем. Европейския съюз трябва да изиграе своята роля в дефинирането на една амбициозна цел, програма за развитие, за да може да има устойчиво бъдеще за всички. Вторият ми приоритет е свързан с преговорите по една рамка за след действието, за след приключването на действието на споразумението от Котону. Настоящем споразумението е, е най-голямото споразумение между Севера и Юга в световен план. Въпросът е не дали е, страните от Африка, Карибите и басейн са важни за нас или не. Ясно е, че те са важни и то повече от всякога. Въпросът е как ще изградим своята нова рамка за бъдеще, която да се адаптира към новата реалност и към периода след 2015 година. Това не може да бъде просто продължаване по инерция, така както сме работили в миналото. Страните от АКТБ вече обмислят как да се движат напред и Европа трябва да направи същото с силни партньорства с страните от АКТБ и с зачитане на правата на основните ценности и е, чрез вземане на предвид на особеностите на всеки един регион и страна. Трябва да обмислим как да напреднем в своето партньорство и една от първите стъпки за мен е процес на обществени консултации. Моят трети приоритет е значително подобряване на последователността на политиката. Светът е все по-взаимосвързан е, и все по-взаимозависим е, е, и в областта на селското стопанство и търговията и на промените в климата и на мира и сигурността. И затова е много важно да има последователност в всички наши усилия в областта на външната политика. Сътрудничеството с партньорите ни може да бъде не само чрез помощ, но и чрез обмен в областта на науката, здравеопазването, образованието, също и по въпросите, свързани с равнопоставеността между половете, за младеща и мобилността на работната ръка. Много е важно нашият Европейски съюз да отразява нашите ценности. Председателя Юнкер подчерта колко е важно да се работи последователно и координително координирано и новата структура на комисията с договорна сътрудничество с върховния представител и заместник-председател ще подобри синергизма. Много е важно да работим заедно и в областта на общата политика, политика на сигурност, и в областта на хуманитарната помощ, и в областта на търговията и в областта на миграцията. Ако бъде потвърдено моето назначаване за комисар, ще работя за подобряване на последователността на политиката на развитие и ще настоявам да се проследяват всички съответни инициативи, да се работи, от, да се предвиждат нещата отрано и ще е, работя в тясно сътрудничество с останалите комисари, за да можем в дълбочина да анализираме всички инициативи, още докато те са в етап на оформяне. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, 83% от европейците смятат, че е много важно да се подпомагат хората в развиващите се страни. 61% смятат, че помощта за развитие трябва да се увеличи. И 70% от европейците смятат, че помагането на развиващите се страни е добро и за тях. За да поддържаме тази силна подкрепа от обществеността, трябва непрекъснато да показваме, да доказваме, че политиката за развитие действително постига резултати. Нейните резултати трябва да станат по-видими и за това за мен е много важно да има подход, ориентиран към постигане на резултати, за да се види, че всяко евро си е струвало да бъде инвестирано. Следващата година е Европейската година за развитие. Това е отлична възможност да разговаряме с гражданите в Европейския съюз и да им разясним защо политиката за развитие е добра за всички нас. Госпожо председател, е, уважаеми дами и господа депутати, ако се потвърди моето назначаване за комисар, ще настоявам на тясно сътрудничество с е, парламента чрез е, стратегичен и, стратегически структуриран диалог, както и чрез неформални контакти с вас. Този тип взаимоотношения са много важни, за да може Европа успешно да повлияе на новата световна рамка в областта на развитието за периода след 2015 година и за да може Европа да защитава една обща позиция. Ще работя с вас